Брок вече го е сторил. Аз обаче нищо не знам до момента. Той е обаче във връзка с външния министр на Маноко. И така, кипърските власти номинират Йоанес Косолидес за външен министр на, Ки... на Кипър от 1 март. От името на парламента Честите на господин Касолидис. Той ще бъде заместен от Андреас Специалидис от 4 март влиза тази номинация в сила. Господин Пацелидис, добре дошли в парламента. Вследствие член 7 и член 4 от правилника на парламента от 1 март номинира господин Пацелидис като член на парламента. Вследствие на член 3, алинея 2, господин Пацелидис ще изпълнява своите пълномощия като член на парламента ако няма доказателства, че нещо не пречи на, на това изпълнение на неговите пълномощия. И в, случай, и в случай, че е подписал декларация за интереси. Правната комисия